Textam dois, textam. Textam dois, textam. Textam dois. Textam dois. те ще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 Сесията продължава. Обявявам резултатите от първия тур от гласуването. Предстои да открием и втория тур. Резултатите от Исканията за прилагането на извънредната процедура са следните. Няма да ги чета по-отделно. Ще ги видите на екрана. Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка 2014-2020. Тук е прието искането за прилагането на извънредна процедура. Онези, които слушат от разстояние, не могат да видят резултатите. 684 са участвали, 670 са за, 13 против, 1 въздържал се. Искане за внасянето на коригиращ бюджет за 2020 година. Коригиращ бюджет номер 2 също се приема 684 подадени гласа, 658 за, седмина против, 19 въздържали се. Проект на коригиращ бюджет номер 2 за 2020 година и тук е прието искането за прилагането на извънредна процедура. 684 подадени гласа, 678 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. Искане за мобилизиране на инструмента за гъвкавост за 2020 година. Сигнатурата на документа е 2020 наклонена черта 2056. Също е прието искането за разисквания по извънредната процедура. Това са резултатите от гласуването за втория инструмент за гъвкавост. Необходимият документът с сигнатура 2020 наклонена черта 2053. It's the flex, ah, flexibility instrument number one. Инструмент за гъвкавост номер едно. Well, this is number two, but I... Това е документът за инструмент номер две. Разполагам само с сигнатурите на документите. Единият е 2020 наклонена черта 2053, а другият е с сигнатура 2020-2056. 684 подадени гласа. 657 гласа за, 8 гласа против, 19 въздържали се. Документ 2020, наклонена черта 2056, 684 подадени гласа, 664 гласа за, 6 има против, 14 гласа въздържали се. мобилизиране на маржа за непредвидени разходи за 2020 година и тук е прието искането за разисквания по извънредната процедура.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 next we need the document number. Flexibility instrument. Инструмент за гъвкавост номер 2. Мобилизиране на маржа за непредвидени разходи. Този документ ми е необходим сега. is that? Unforeseen expenditures? Spielraum, ja. Okay, also. Hier haben wir 684. 684 подадени гласа, 679 гласа за, 4 гласа против, 1 въздържал се. Приема се конкретни мерки за извънредна гъвкавост при използването на европейските структурни и инвестиционни фондове. 684 подадени гласа, 680 гласа за, 2 гласа против, 2 въздържали се. Искането за разисквания по извънредната процедура се приема конкретни мерки в отговор на кризата с COVID-19. 684 подадени гласа, 680 гласа за, 2 гласа против, 2 въздържали се и тук се приема искането за извънредна процедура. Конкретни мерки за смекчаване на ефекта от пандемията с COVID-19 върху рибарството и аквакултурите. 684 подадени гласа, 663 гласа за, 6 гласа против, 15 въздържали разбрали се. И тук се приема искането за извънредна процедура. Медицински изделия 684 подадени гласа, 679 гласа за, 3 гласа против, 2 въздържали се. И тук се приема искането за извънредна процедура. За всички тези извънредни процедури крайният срок за внасяне на измененията е 12 минути до 14 часа. Срокът за подаване на искания за отделни и разделни гласувания е до 15.30 часа днес резултатите от първия тур по гласуването по измененията за резолюцията за координирани действия на Европейския съюз за борба срещу пандемията от COVID-19 ще бъдат обявени днес в 17 часа. Регламент за изменение на МФР за периода 2014-2020, както и вторият блок от изменения по предложението за обща резолюция за координирани действия на Съюза за борба срещу пандемията от COVID-19 и последиците от нея. Продължаваме с тези гласувания. Имате време да гласувате до 14.30 часа по процедурата приложена тази сутрин. Можете да гласувате от сега нататък. Резултатите ще бъдат обявени в 17 часа. Закривам заседанието.